Äh, Добро утро на всички. Искам да кажа добре дошли на участниците в групата на 100. Нека ви уведомя, че сме осигурили превод. Английски, германски, чешки, български и хърватски. А за следващото заседание ще добавим и френски. Тъй като сме в Страсбург, обаче решихме, че това не, не беше необходимо за днес, защото тук всеки говори на френски. Но така или иначе следващият път ще предвидим и френски, за да улесним максимално комуникацията. Много ми е приятно, че председателя на комисията Либе също е при нас днес, Клод. Много е важно, че имаме възможността да покажем какво могат да постигнат всички проучвания. Извинявам се предварително на преводачите, че преминавам от език в език, но това е тъй като документите са ми на английски, аз говоря немски и в Европейския парламент винаги ни насърчават да говорим родния си език, така че тази сутрин ще се упражняваме в преминаване между различни езици. Стефан Шустер е тук от Текналия. Добре дошли. Разполагате и с проекто дневния ред, който трябва да одобрим. Предполагам, че няма възражения. Трябва да одобрим и протокола от заседанието на 27 ноември 2014 година. Следващата точка е презентация на последните доклади на СТОА. Това е проекта следене на потребителите на ИТ. Опасности и ползи за европейското информационно общество. Документите са ви предоставени. Ива, заповядайте. Знаем, че е рано сутринта wonderful. And uh, therefore I can inform the Мога да уведомя членовете на групата, че този проект беше изготвен по искане на комисията Либе. В февруари 2014 година беше прията резолюция за програмата за следене на САЩ. Това засяга основните права на европейските граждани, когато се договаря и споразумението с САЩ в частта правосъдие и вътрешен ред. Проучването има две части. Едната част са рискове и възможности, а втората част е технологични прогнози – Двете проучвания ще бъдат представени на информационната конференция, организирана от Либе през първото полугодие на 2015 година, следваща стъпка след резолюцията от 2014 година. Ще изготвим и две видео клипове за YouTube – Те са за социалните медии, но сега ще дам думата на Стефан Шустър и Патрик Деграф за презентацията. Thank you, Mr. Rubik. Um, to the, uh... Благодаря ви. По първата част от проучването рискове и възможности представени от най-новото поколение мрежови услуги и приложения. Първо, нека обясня каква е методиката, която използвахме. Материалът беше събран с оглед на 35-те въпроса, зададени към проучването – четири основни теми. Първата текущи практики в засичането на данни, на второ място надежност на криптографията, ефективност на търговските продукти, които се прилагат за масово следене, работата на, техно... на националните агенции по сигурност и техническите им възможности – След събирането на материала, ние направихме своя анализ и верификация чрез използването на експерти. Използвахме структурирани интервюта, както и техните писмени коментари. Откликнаха над 30 експерта, но само 18 разрешиха да се ползват имената им. това е до някъде и проблем. В началото искахме да съберем много информация чрез въпросник в интернет. След това трябваше да се откажем от идеята, защото повечето експерти отказват да попъват такива онлайн въпросници. Според тях темата е твърде деликатна е, за да се предоставя информация е, чрез въпросник в интернет. Първата тема, както казах, беше текущи практики при анализ на метаданните и проследяването. Метаданните са всъщност данни за данните. Това са данни, които са записани, съхранени и се записват и съхраняват винаги при елект... когато общуваме електронно. Тези данни дават времето, точката в пространството, продължителността на нашата комуникация. Обикновенно тези данни се събират от далеко съобщителните компании и доставчиците на интернет услуги – в някои случаи данните се споделят с трети страни, най-вече агенции по сигурността по искане на третите страни. Единствено метаданните, които се генерират, когато използваме интернет или смартфоните си, са данни, които се записват и всъщност те позволяват да се определи нашето местоположение, да се види къде сме били, когато сме използвали телефона си. Освен това, търговските фирми използват подобни данни за целите на профилирани реклами – Търговските компании използват тъй наречените бисквитки, файлове, които се съхраняват в компютъра на потребителя и всъщност дават информация за нашите предпочитания, за страниците, които сме разгледали, магазините в интернет и така нататък. Всички тези данни след това се използват за изпращане на индивидуализирани реклами. Ние много добре го знаем, особено сега, когато преди коледа търсим подаръци в интернет и след това искаме да видим нещо друго, веднага виждаме реклама за това, което сме търсили и се питаме защо. Но ето това е анализът за явлението. Структурираното естество на тези метаданни означава, че те могат много лесно да бъдат анализирани чрез системи на изкуствения интелект. Анализът на метаданните разкрива огромно количество лична информация. Едва ли изобщо има част от нашия личен живот, която да остане скрита – е, може да се разбере пола възрастта, политическите пристрастия, вероисповеданието, приятелите, дори половата ориентация. Всичко това е в мегаданните и то имайте предвид, че това са неперсонализирани данни. Това е просто съдържанието, което показва кога какво сме правили и с кого сме комуникирали електронно. Днешните потребители могат да се противопоставят по някакъв начин, като се опитат поне частично да намалят своите цифрови следи в интернет, да ги скрият до някъде чрез съответните инструменти. Следващата тема, която разгледахме, беше криптирането и надежността на криптирането. По-настоящем, след това, което се разкри от Сноуден, защото вече знаем, че националните агенции за сигурност всъщност могат да декриптират множество данни – Напоследък е, виждаме и доста нови публикации за протоколите за криптиране. Например, протокола SSL, който се използва за HTTP веб страниците, който се предполага, че е сигурен. Но имаме не само информацията, която показва, че може да се извърши разшифроване. Има и нещо друго. Криптирането е по-настоящем е най-могъщия инструмент за защита на личното ни пространство, ако се използва правилно. Това означава да се прилагат спецификациите за криптографиране, но ако има някакви бъгове в този процес, третите страни могат лесно да декриптират данните. Принципно криптирането в наши дни използва математически модели и би трябвало да устои това може да се промени в бъдеще, може би не в близко бъдеще, но средносрочно да дългосрочно бъдеще. Очакваме напредък в квантовите компютри и ако този напредък се осъществи, ще има промяна на мащаба – тогава всички технологии за криптиране по-настоящем ще се окажат безполезни. Ето защо хакерите се опитват сега да се доберат до ключовете за криптиране, като използват и други разузнавателни техники. Те се опитват да заразят компютъра и да стигнат до ключовете за криптиране преди криптирането на самата информация. Така те е, виждат кой е личният ключ за криптиране и след това лесно могат да разшифроват информацията. Има и други възможности за крайния потребител да се възпротиви, но принципно доста от потребителите не си дават сметка за опасностите и предизвикателствата, които ги заобикалят. Имаме техниката end-to-end, -end, например. Имаме и техники обаче за тъй нареченото социално инженерство. Може да се види кой ти е приятел, как се казва жена ти, дали това не е паролата ти. Освен това се използва и техниката фишинг, изпращат се имейли. Дори нашата предишна компания беше заразена. Ние получихме електронно съобщение от испанските пощи. В съобщението се казваше, че ни е изпратен колет – и че трябва да се обърнем към местната поща, но се оказа, че съобщението е заразено с зловреден софтуер и целта е била именно да се стигне до декриптиране. Именно по тази причина призоваваме да се търси начин да се предотврати поне декриптирането на някои програми посредством багове. И именно трябва по тази причина да видим как точно се разработва софтуера и как се използва метода на криптиране. Въпросът е да се огледа и качеството, а и да се въведат схеми за сертифициране за подобно е, криптиране в е, софтуерни продукти. Ефект ефективността на търговските продукти за масово обработка на данни има такива компании, които продават много, много мощни програми за заразяване на компютри или за осъществяване на контрол над тях, за извличане на информация без да бъде установено това. Интересно е да се установи, че поне двама, две основни компании, които продават е, подобен софтуер, имат е, групи хакери, програмисти, едните са в Германия, другите в Италия и е, са източник на една от най-често разпространените програми за шпиониране, така наречения spyware. Кама Group и Hacker Team са двете имена. Освен това, това са програми, които се продават и на правителствени агенции, и на така, от, довер... от доверени източници. И макар, че съществуват международни е, споразумения, едно от тях е подписано от 42 страни членки за об... осъществяване на наблюдение над подобни технологии, Наблюдава се, че подобни технологии се използват в страни с така доста съмнително практики по спазване на човешките права. Пазарът е прекалено съвсем отворен и е, не е достатъчно контролиран. Тоест, е, въпросът е кой продава и кой е в състояние да купува подобни програми. И последната тема беше е, техническите възможности за, на националните агенции по сигурност, включително и за а, използване на хакерски продукти. Сноудън и други е, разкриха информация без това да е позволено, защото националните агенции за сигурност не оповестяват операциите си като цяло. Та това, което видяхме от изтеклите документи е, че националните агенции определено имат възможността да влизат в устройства на мрежата, да наблюдават компютри и включително и да променят данни без това да бъде установено и забелязано. И ако сте изчели нашият е, доклад, е, може би ще направите заключение, че така твърде много се впускаме в е, подробности, но това не е така направено несъзнателно. Ние имахме единствено достъп до изтеклите документи от Сноуден, т.е. нямахме възможност да огледаме много други. коалицията е, Австралия, Обединеното кралство, Нова Зеландия, Штатите и Канада използват подобни програми, но има и други страни, които използват програми за шпиониране и контраразузнаване. И техническият опит и познания всъщност от това, което видяхме, не са толкова високи, колкото очаквахме. По отношение на... Така излязоха и някои наръчници, чисто оперативни, Тоест, стана ясно, че не е необходимо да разполага човек с изключително специализирани знания, които са на разположение само на персонала на националните агенции по сигурност, може да се използва и от е, хора по доста обикновен начин. Та на базата на информация от тези изтекли документи се опитахме да проверим нашите заключения, влязохме в контакт с нашите експерти, за да чуем тяхното мнение за това доколко могат да се използват подобни е, технически решения. Никой от тях не успори съществуването на такива решения, но същевременно и никоя агенция не отхвърли нашите обвинения или твърдения което индиректно показва, че те всъщност разполагат действително с подобни технически решения. И сега какво могат да направят потребителите, за да намалят до минимум риска да се използват техните данни за подобни цели? Както казах, пълното криптиране, така наречено криптиране end-to-end -end, е най-мощното средство за тази цел, но не е единственото. Първо, е, потребителите трябва да са наясно с този проблем, защото от много години всъщност ние не бяхме наясно какви рискове поемаме, просто сърфирайки по мрежата. Тоест, нещата не са нови и ние трябва да работим много повече за повишаване на информираността и за прилагане на най-добри практики за защита. Силни е, пароли, и много добър процес на актуално обновяване на, на версиите на програмите, защото всяка следваща версия е по- добре е криптирана, т.е. предходните са по-готови по да бъдат подложени на атака там, където съществуват вратички в софтуер. Тоест, потребителите имат отговорност да актуализират съответно софтуера, който ползват. В такъв смисъл предоставяме един списък с налични програми, който не е изчерпателен, но защото нещата се обновяват толкова бързо, че дори днеска да ви покажем нещо, което е вярно, утре вече ще има и нови. В този списък са включени е, възможности за криптиране и на диска, и на гласови комуникации, и за търсене по, по интернет, и за изпращане на съобщения е, има възможност за криптиране и на операционни системи, които могат да бъдат използват ни като сигурна основа за работа с компютри от там нататък. Но дори да използва човек един, една смесица от всички тези възможности за защита, това не гарантира, че ще бъдем защитени от една сложна атака, примерно проведена от институции като Национална агенция по сигурност. И в заключение, без да коментира много възможностите от гледна точка на политиката, това ще направи колегата ми, а по-скоро средносрочни и дългосрочни технологични решения за намаляване на този риск, е първо да се насърчава end to -end криптирането което дава пълна защита за сега и да се е, настоява за използването на софтуер с отворен код, така наречения open source софтуер. Той не е отворен за всичко, а просто е отворен код, което означава, че може да се добавя към него, но може и да се проверява. Е, това, което ние използваме и по този начин да няма черни кутии, в които да има нещо, което ние не можем да видим. И след разкритията на Сноуден е, възникнаха много нови е, компании, които се занимават с софтуер за осигуряване на работата ни с компютри. Всички тези е, инструменти, разбира се, за така стандартния потребител не са чак толкова лесни за използване. И за това ние призоваваме да се интегрират е, тези инструменти е, в е, една, така, един набор от лесно ползваеми защитими програми. И ако трябва да обобщя, нашият извод е, че независимо, че технологичните решения съществуват в момента и че мисията на националните агенции по сигурност е да се борят с тероризма и те имат нужда от съответните инструменти, ние не установяваме а, огромни заплахи, които да не могат да бъдат решени на техническо ниво. Сега, как кой ще го направи, кой ще бъде първия и следващия, във всички случаи националните агенции трябва да крачат нога със същото темпо с най-развиващите се хакерски тимове, за да могат да си вършат работата. Тази тема е, трябва да бъде подложена на, национа, на много широка дискусия, за да се установи какво ниво на защита на личните данни искат гражданите, какво ниво на защита на гражданските е, свободи търсят и на киберсигурността. Клод Мораес има думата. Е, съвсем накратко от моя е, страна, тъй като трябва да присъствам и на заседание на групата, ще има избор там. Четвъртък сутрин е никой не обича да идва на заседание в четвъртък сутрин. Благодаря на Стоа и на комисията Либе за това, че организирах тази среща. Комисията Либе ще има много тежка задача през 2015 година, именно последващ доклад спрямо доклада за НСА. 2015 година ще представлява една година на тежки задачи и ще трябва да уточним какво ще представлява дигиталната харта на правата. Това е не толкова законодателна задача, колкото философска. Т.е. ще трябва да се види какво в крайна сметка ще представлява криптирането и end-to-end -end криптирането. Вие много добре представихте сложността на проблема. С други думи, ще трябва да кажем на обществеността, че ето това смятаме ние. Така според нас трябва да изглежда личната неприкосновеност. Политиците ще изкажат своето мнение, но много от тях нямат специализирани познания. Има обаче хора, малка част, които знаят какво означава криптирането и точно в тази връзка ние ще имаме нужда от вас, ще имаме нужда от такива експерти, ние вече работим с такива. Просто исках да кажа това. Знайте, че ще работим в тясна връзка с вас в хода на следващата година. Благодаря ви за тази презентация. Извинявам се, че ще трябва да напусна сега заседанието, иначе няма да ме изберат на този избор, който ви представих. Вече е 10 часа. Мисля си, че така или иначе няма да ме изберат, но искам да благодаря на всички колеги експерти, които са тук. Ще има конференция в рамките на комисията Либе по темата следващата година и ще ви поканим всички експерти по цифровизацията и цифровите въпроси. А сега трябва да се тръгна. Председателя, много благодаря за това, че дойдохте. Естествено, ние очакваме с нетърпение сътрудничеството с вашата комисия. Целта е да стигнем до конкретен добър резултат. Стигаме до втората част от презентацията. Господин Патрик Деграф ще ни каже няколко думи за е, неговото проучване. Благодаря, господин председател. Втората част на презентацията всъщност е свързана с първата част. Краткосрочни, дългосрочни стратегии за е, смягчаване на рисковете. Ще ви представя основните елементи и след това естествено ще има заключения, обяснителни бележки. Между другото, консултантите по сигурността винаги имат проблеми с слайдовете, имайте го предвид. Както вероятно знаете, изготвихме доклад, в който има пълен анализ на 20-те въпроса, които бяха определени от СТОА и заедно с различните варианти за политическо развитие ще предвидим и един уводен филм. Разчитахме главно на външни източници и ресурси, но използвахме и опит на трупан от а, някои наши клиенти. Това беше важна комбинация за целите на проучването. Едно от основните предизвикателства пред нас беше да отговорим не само на предварително зададените въпроси, но и да представим други варианти за действие и да внесем структура във всичко това. В един момент е, в проучването стана ясно, че има 30 възможности за действие и сметнахме, че това ще е твърде много. Ето защо започнахме да изграждаме сценарии, да се основем на сценарии, които взаимно се изключват. Например, нивото на иновациите, какво искаме да е то, дали искаме да подобрим съществуващото положение, така наречения патчинг, или да подобрим положението в така наречения пейзаж на информационните технологии. Така наречения патчинг е свързан основно с приемане на вече съществуващи опции, между другото ще имаме много години за да лансираме на широка основа така нареченото end-to-end -end криптиране или пък да направим така наречения open source софтуер по-сигурен. На следващо място решихме да видим каква интервенция трябва да има от страна на Европейския съюз от една страна можем да имаме насърчаване, стимулиране на мерки там, където пазара не функционира, във връзка с някои услуги, е, или пък да се стигне до финансиране, до регулация. Както виждате, имаме различни варианти за действие като резултат от цялото това начинание и в крайна сметка имаме и 4 квадранта. След всичко това направихме крачка назад и казахме следното. Няма да има вълшебно решение. Няма да има магическо решение, което да установи точното равновесие между личната неприкосновеност и масовото наблюдение. Имаме идея как трябва да изглежда то знаем какви са способностите на различните разузнавателни агенции. Има нужда от а, различни мерки за защита, но не може да има една мерка за защита в целия Европейски съюз. Тоест, ще трябва да има комбинация от мерки. Ключовото понятие тук, според мен, е следното. Сигурният софтуер е в основата на цялото начинание. Киберпрестъпността, кибернаблюдението, всички други кибернарушения на правата на човека съществуват просто защото има информационни потоци в рамките на софтуера. И в миналото се е говорило за специално инженерство в това отношение, но сега всички устройства, всички приложения за мобилни телефони дори трябва да включват мерки за защита. Имаме, както вече казах, различни мерки и смятаме, че всяка една от тях трябва да бъде проучена. На първо място end-to-end -end криптирането, както вече беше споменато и от председателя на комисията Либе. Има много проблеми свързани с този вид криптиране, ако искаме то да се приложи на широка основа. Един от тях е лекотата, леснотата на използване половината от нашия екип успя да инсталира този вид криптиране, другата половина не успя. Има и някои притеснения свързани с сигурността. След като се инсталира, дори да се инсталира, как се използва този вид криптиране също има големи проблеми. Значи никак не е лесен за използване този вид криптиране или софтуер. Много хора даже не знаят, че трябва да използват нещо подобно. Така че много може да се направи тук. Според мен да се разчита на отделните потребители не е най-бързия начин да се работи търсим и се опитваме да заложим на така наречената колективна опция, онова, което направиха доставчиците на услуги в облак. Например, погледнете Gmail, има криптиране на всички данни, които се изпращат между потребители на Gmail и Apple има някои опити в това отношение, Google се справят по-добре, това е пътя, по-бързия път напред. И това е и пътя да се е, улесни използването от страна на индивидуалните потребители. На следващо място, тук има вече по-голяма сложност. Дълбоката периметризация на данните. Тук отиваме една крачка напред по отношение на интернет. Това понятие беше споменато и от канцлер Меркел като една от ключовите опции. Трябва да кажа, че е много трудно да изковем концепция, която да е рентабилна от финансова гледна точка и която да не може да бъде заобиколена от разузнавателните агенции. Това едва ли ще стане. От гледна точка на инфраструктурата, периметризацията на интернет вероятно не е пътя напред за бъдеще. Разгледахме различни подходи, така наречените дата-центрични е, подходи. Разгледахме различни възможности за, за периметризация, така наречените FPN секюритизации. Тези подходи като цяло се лансират от групата Ерихон или Джерико. Това е група, която проучва различни концепции. Дата центричната сигурност с две думи означава, че данните сами се защитават. Те сами решават кой може да има достъп до тях, за колко дълго и така нататък този вид е, концепция следва своята собствена логика. Имаме първи етап на изпълнение. Сега, например, една голяма банка използва този метод. Разбираме, че концепцията работи, но самото изпълнение има нужда от е, много допълнителни проучвания. Ето защо трябва да се положат много усилия. Защото последиците от използването в големи организации на този метод ще бъдат много големи, мащабни и ще има още едно ниво на сложност, още по-голямо отколкото end-to-end -end криптирането. На следващо място параметри определени спрямо софтуера. Т.е. софтуера ще решава кой може да общува и кой може да навлиза в съответната система. Тук няма да навлизам в подробности, те са много. Има големи компании като Coca-Cola, например, които проучват тази възможност, за да обезпечат своите международни операции, но много трябва да се направи, за да се е, на, напредне с тази система. И много трябва да се направи по отношение на криптирането в рамките на тази опция. Така наречения сигурен, отворен или открит софтуер. SOS. Съкратено. Много статистически данни показват, че а, софтуера на основания на открития източник или open source софтуер не е кой знае колко по-сигурен от а, така наречения closed source софтуер или на закрития източник. Когато се използват а, програми като Tor, например, се вижда, че има проблеми с сигурността. Tor, например, преди около месец и половина блокира използването на системата и само един човек успя да, да се справи от Русия, ако не се лъжа. Когато говорим за одити тук, между другото имам предвид, че се проверява как стоят нещата с сигурността. Този open source софтуер има нужда от голяма доза техническа помощ или подкрепа с цел подобряване на сигурността. Може естествено да се заложи на повече средства, да се финансират определени лица, които да работят това отношение или да се е, финансира някаква програма в това отношение която пък е, сама по себе си се основава на конкретен софтуер, така наречените book bounty програми са, е, са пример в това отношение. Мисля, че имаме нужда обаче от повече финансиране в тази връзка. Благодаря. Три думи ще кажа. Много сложен проблем. Тук се включва управлението на интернет, интернет протоколите за момента като IP, HTTP, IATF – са разработени с оглед на нуждите на компаниите и потребителите, но ще трябва да се направи основен преглед. Този преглед ще подобри съществуващите протоколи. Принципно това е един от проблемите, които трябва да решим, за да намалим опасността от масово проследяване, да премахнем атаките, е, от третата страна. Освен това, трябва да разработим технологичните инструменти и срещу престъпността. Намесата на държавите членки обаче би означавала намеса в начина по който се управлява интернет – нещо, което е предмет на обсъждане и в Международния комитет по далеко съобщенията. Накрая, но не и по значение, имаме сертифициране на стандартите за криптиране. Принципно, това е нещо много важно за защита на данните при подходите основани на данни. Работи се по квантови компютри, имаме Националния институт по стандарти и технология. Това е Американска правителствена агенция, които защит... и те защитават най-вече американското правителство защото при всички проекти за криптиране те работят с оглед на интересите на НСА. Личното ми мнение е, че ако не се направи обхватен преглед, няма как да имаме гаранции, че не оставяме отворени вратички. Някои стандарти за криптиране са прегледани основно, например SH3 и други, Имаме и много подробно разработени международни прегледи, които са направени от научната общност. Критиките обаче са, че материалът е твърде голям и не може да се извърши качествен преглед. Ако говорим за Европейска схема за сертифициране и Европейския институт за сертифициране, то те не могат да работят независимо от това, което се случва по света. Защото за сега разчитаме на криптирането до момента, в който квантовия компютър ще направи всичко това морално устаряло. Разбира се, всички тези опции, това са заключителните ми думи, трябва да се допълват от политики, от правни действия. Не е ясно и какъв е баланса между правоприлагането и личното пространство. Каква част от личните ни данни сме готови да предоставим извън европейските граници, това е друга дискусия, която се води. Ако направим сравнение с автомобилите или и други продукти, които ползват потребителите, то знаем, че при уязвимост обикновено се инвестира в различни гаранции за сигурност и затова търсим софтуер, който да намали тази уязвимост. Okay. Finally. Closing thoughts, and that's also something, uh, to... Накрая пак няколко заключителни думи. Ако разглеждаме дългосрочните варианти, то няма как да не отчетем дългосрочните рискове. Е, виждаме, че интернет на нещата разчита на Big Data Много се инвестира в интернет на нещата или връзката чрез интернет комуникация с автомобили, уреди и какво ли не още – но в този случай се разбира не само какъв е вашия профил, профил като потребител, а и какви са вашите физически характеристики, с какво се храните и така нататък. Може би трябва да спра до тук. Много ви благодаря. Нека се върнем към нашия докладчи, госпожа Калили. Първо трябва да задам някои въпроси. Вие ни дадохте много подробни обяснения, но ме ме интересува какви инициативи можем да предприемем, например при мегаданните. Вие казахте, че има възможност да прикрием нашите следи. Могат ли те да бъдат заличени? Например, в моята страна данните се съхраняват две години за нуждите на наказателните преследвания. Можем ли да разчитаме, че данните се заличават в рамките на 2 до 5 години? или остават ли данни свързани с пола, възрастта, местоположението, които се пазят за винаги. Може би ако знаем какво се съхранява постоянно, ще знаем и как да се опазим по-добре. Например, снимките. Заличават ли се? Или кодовете? Или текстовите съобщения по телефона? Възможно ли е също така да намерим начин да решим и проблема с интелектуалната собственост? Освен това имаме правото да бъдеш забравен, но това се отнася по-отделно за всяка държава членка. Можем ли да имаме защита чрез фаервол, както вие го предложихте? Имаме ли също така възможността да отправяме предупреждения народния език на потребителя? Например, поп-ап, който да не може да бъде спрян – така че потребителят да знае какъв е риск, ако продължи да използва съответната програма или веб страница. Може ли това да се направи, въпреки факта, че много потребители съвсем автоматично се съгласяват или не издадените условия? Можем ли да настояваме за такъв вариант? След това въпрос за сървърите – според вас важно ли е да се знае къде са разположени те? За да се знае къде са данните ни. Не знам също така дали Европейския съюз не може да има собствена фаервол, за да предотврати достъп до данните на гражданите в ЕС. Възможно ли е да се осигури защита и преди новите технологии да навлязат. Защото като че ли различните разработки догонват това, което се случва, вместо да го изпреварват. Възможно ли е да имаме и черен списък на всички програми, които ни правят уязвими? Например, iCloud няма добра защита, електронната поща няма добра защита. В крайна сметка гражданите имат право да знаят как се приоритизират програмите. И накрая бюджета. Дали такива програми ще се покриват от Европейския съюз или ще го правят държавите членки. Мисля, че е много важно това, което представихте. Ние разбираме какви са проблемите, но въпросите сега са какво можем да направим и как да използваме всички тези данни, които ни предоставяте, как да бъдем по-конкретни, какво да направим по-нататък. Господин Корлео, благодаря ви. За мен това проучване е много интересно и ще го прочета внимателно. Принципно съм съгласен. Хората просто не знаят какъв е проблема – Наистина вече излезе информация в обществото, знаем, че има масово проследяване, но самия факт, че личното ни пространство е нарушено чрез различни бисквитки и търговски инструменти, това като че ли не се разбира. Вие говорихте за мегаданите, ето това е добър пример. Много хора смятат, че няма нищо особено в мегаданните, те не застрашават личното ни пространство, но аз изпомням едно проучване от преди 5 години, в което се включиха много граждански организации в САЩ. Те доказаха, че може да се идентифицира собственика на мегаданните не чрез подслушване или проследяване на комуникацията, а чрез анализ на метаданните. Но моят въпрос е първо за криптирането. Знам, че никой не може да гарантира 100% добро криптиране. Ние трябва да разберем, че в даден момент този код може да бъде разчетен – Оттам и комуникацията, която е криптирана. Също така обаче знаем, че все пак криптирането затруднява такова засичане. Можем да кажем на гражданите, че може би ако използват криптиращи инструменти, така ще затруднят до някъде това масово следене. Нещо, което е добро и за правоприлагащите органи, защото така те ще могат да насочат усилията си към истинските престъпници, а не да шпионират всички. В крайна сметка ще си вършат работата. Въпросът ми е, вие бихте ли ни обяснили какво е нивото на сигурност, което можем да дадем с настоящите инструменти за криптиране? дали с добър ключ за криптиране можем да увеличим примерно десетократно времето необходимо за декриптиране, нещо такова, за да разпространим използването на криптиращи инструменти сред гражданите. И накрая, по отворения код, наистина аз разбрах от предходния оратор, че трудно се прави разликата между отворения и неотворения код. Но ми се струва, че ние принципно вече не се доверяваме на големите компании, защото знаем, че те имат специални договорености с НСА и други. Както каза и първият докладчик, ние можем да проверим самия код. Да видим какъв е той. Но ме ме интересува дали отворения код ни дава сигурност. Като се имат предвид договорките между частни компании – и определени институции. Благодаря. Да, наистина много интересни въпроси и от моя страна има въпрос. В Гърция работи и НИСА. Те също са активни в тази област и имат известен опит – с сертифицирането, могат да го направят и за Европейския съюз. Всеки разполага с по 3 минути за отговор, защото трябва да приключим точно в 10.45, тъй като ни предстои гласуване. Моля, бъдете кратки. А, това е много сериозно предизвикателство. Много въпроси за 3 минути. Е, мога да кажа, данните не могат да бъдат, е, следите не могат да бъдат напълно скрити, могат да бъдат е, замъглени, така да се каже. Има съответни инструменти, които го правят. За колко време се съхраняват данните и къде. Трудно е да се отговори, но не можем и да дадем точни цифри. Знам, че много страни членки имат законово задължение до преди две години, мисля, да се съхраняват е, данните. Телекомуникационните компании трябваше да ги съхраняват за няколко години. Сигурно цифрите са различни за различните страни. Но в интернет, когато аз си залича личните данни, те не изчезват. Тоест отговора е и да и не. Винаги ще има някъде следи или копирани данни в, на друг сервер, от което вие не сте наясно. Много зависи от операционните процеси на провайдерите и зависи те дали реално всичко изтриват. Но има, има доста възможности по интернет да заличите данните си, но дори да го направите ще бъдете изненадани колко много данни се съдържат за вас тук или там. Ако сложите една снимка, хората могат да я копират, да я сложат, да я пуснат някъде другата. Това се случва с социалните мрежи в момента, в който подадете информация за себе си. Следващия въпрос беше Е, може ли да има едно голямо предупреждение за сигурност? Да, това е нещо, което лесно може да се направи относително. Тоест, вие или съзнателно се съгласявате с съответния начин на работа и да не можете да стигнете. И няма тогава да можете да стигнете до следващото ниво на търсенето си. Това е лесно да се направи, ако има желание. А можем ли да имаме лични програми за защита тип Firewall и фаервол за Европа, на теория да и на практика също така да. Въпросът е има ли смисъл? Защото когато говорихме за периметр, периметър на данните, би могло да е възможно. Това може да се опита да се направи, но но това в края на кращата поставя под въпрос цялата идея за отвореността на интернет. Може ли самата информация да бъде защитена? Да, това е този подход за е, данни, е, за ориентиране към данните, т.е. данните да се защитават сами. Има, разбира се, черни списъци и това, което запитахте, тук вече зависи от информираността на крайния потребител, дали се интересува от тези черни списъци или не. Бюджета. Бюджета, какъв бюджет би бил необходим, няма дори да посмея да започна да отговарям на този въпрос. Зависи от страните членки не, не, не смея да давам отговор на подобен въпрос. Нямам достатъчно информация. Господин Коелю зададе въпрос. Криптирането по-затруднява ли или по-лесно? Да, е, дали ще се подобрат нещата? Да, ако в е, масов е, размер се приложи криптирането, да, но отново не мога да ви дам конкретни данни, защото в един момент някой ще каже, а вие казахте еди си. Във всички случаи ще се повиши на порядъци възможността и нуждата на организацията да анализират данните. Имат ли те такива нужди? Те имат огромни центрове за данни, които е, реално е, съхраняват целия интернет трафик е, и след няколко години, когато се развие технологията, е напълно възможно да се върнат и да работят по декриптирането на тази информация. Тоест, ако направиме криптиране абсолютно end-to-end, -end, ще им е много, много по-трудно, отколкото да го правят това, което го правят сега. А, да, вече почвам да отнемам от времето на колегата. За отворения код. Ако мога да се върна на по-ранните въпроси, откри... отворения код, напълно сте прав. Може да има оговорки между националните агенции за сигурност и, и производителите на така налечения затворен код. А общността, която работи с отворен код, не винаги слага тези задни вратички. Та, моята твърдение е, че трябва да има процес на раз, преразглеждане на кода и сертифициране, защото е, отворения код ни дава именно възможност да направим точно това, да го, направим, да го проверим и да го направим по-сигурен. А също така ни дава възможност и да сме по-независими от, от американската технология, защото цялата технология, цялия софтуер затворен код идва от Америка. А, в, в OpenCode има много източници с различни имена. Би следвало да има, да има някакви институции, които да се занимават и с сертифициране. Нещо друго за поверителността и за неприкосновеността на личния живот. Сега за информираното съгласие най-важният въпрос там е колко дълго е валидна декларацията, която провайдера ви предоставя. Тоест, трябва да мислиме по този въпрос, да искаме ясно да се представя какво прави провайдера, какви данни събира, къде ги съхранява. Тук вече се поставя въпроса за клауда, защото в облака там не е ясно всъщност къде се съхраняват данните. Те се прехвърлят през всички центрове за съхранение на данни и тогава ще е много трудно да се отговори. Та, информацията за потребителите, е, да, тя ще им помогне, ако те не искат да върват в посока на предоставяне на данни. Благодаря, много интересно. И сега можем да преминем към следващата точка. Това изследване ще бъде публикувано и двата доклада, които бяха предоставени днес, ще бъдат налични на нашия сайт. Надявам се, още преди коледа. Благодаря. Така стигаме до четвърта точка ново законодателство и изпълнение на плана за действие. Мисля, че с идването на новата година трябва да обмислим нови опции в това отношение. Нека да приключим с точка 4, ако сте съгласни, ще я пропуснем за сега. Точка 5, актуална информация относно текущи проекти. На първо място има проучване относно научната възможност за предвиждане. Администратора на това проучване е Ливе. Мисля, че може да ни дадеш информация на следващото заседание. Имате основните проекти, в вашите папки. Няма нужда да изчитам всичко. Точка С колаборативна економика и материало-добавно производство. Ще има заседание по тази тема. Мисля, че срещата ще бъде изключително интересна. Виржин Русия ще председателства това заседание. Добре е, че ще имаме такова заседание. То всъщност е посветено на 3D принтирането. Точка 6, точка разни. Искам да ви кажа, че решихме да изпратим делегация в Милано на изложбата. Това ще бъде през месец май, 8 и 9 май. Ще искаме разрешение от страна на бюрото. Нашия заместник-председател ще се погрижи за това разрешение. Мисля, че тази изложба ще е изключително интересна. Една научна изложба и дните и мястото са правилно подбрани според мен. Нещо друго от ваша страна, коментари, въпроси, по точка разни нещо. Ако няма желаящи да се изкажат, следващото ни заседание ще бъде на 15 януари на петия етаж, зала R5.1. Благодаря на всички, че присъстваха. Желая ви весела коледа, щастлива нова година. Благодаря на всички, които е, подкрепят работата на панела 100 и ви желая крепко здраве и до нови срещи до година. Заседанието приключи.